Good afternoon, everybody. We are starting with our afternoon session. Здравейте, колеги! Продължаваме с следобедното заседание. Става дума за Минското споразумение. Приветствам с добре дошъл Алексей Макеев, генерален директор от Министерството на външните работи на Украина господин Портман, специален пратеник за Украина и Рафаел Мартин Тюлакар, заместник директор за Русия и Източна Европа от, от Министерството на външните работи на Франция. Искам да благодаря на колегите за тяхното време и възможността да говорят пред нас за прилагането на Минското споразумение – Важно е да разберем как се развиват отношенията между Киев и Москва в следсъветската ера, но и отношенията им с западния свят. Източниците на конфронтация не са времени. Те водят началото си от конфликта между Запада и Русия. Европейските дипломатически научни усилия, особено в, формата, в нормандския формат, имат за цел да предотвратят ескалацията на военния конфликт. Това е много важно, защото много хора загубиха живота си. Даже в последните дни 45 им, цивилни жертви имаше и 216 граждани бяха ранени. Минското споразумение беше компромис. Според Европейския съюз това е единствения възможен път за споразумение. Ясно е, че трябва обаче от европейска страна да има по-реалистичен и гъвкъв подход – така че това споразумение да бъде приложено в политиката към Русия и Украина. Трябва Европейския съюз да се съсредоточи върху подкрепа за Украина, да проведе вътрешните си реформи. Днес имаме представители от Украина, Франция и Германия – ще се опитат те да отговорят на въпроса каква, какво е приложението в момента на споразумението, каква е ситуацията в момента и как може да продължи да бъде укрепено примирието. Давам думата на господин Алексей Макеев. Благодаря. Благодаря на всички депутати от Европейския парламент. Благодаря им за техния ангажимент и подкрепа на Украина. Украина много високо оценява вашата подкрепа. Благодаря ви, дами и господа, за вашия интерес към моя доклад и моята презентация за това какво става в Минск, с Минското споразумение и с нормандския формат. Миналия път аз говорих пред тази комисия и пред подобни формати. Това беше преди 8 месеца, през октомври миналата година. Може би някои от вас изпомнят цитатите от докладите от фронтовата линия. Аз ги получавам всяка сутрин. В тези доклади има цифри, има данни за украинци убити и ранени. Е, там има имената на жертвите. Това са цивилни жертви и военни жертви. Днес не можах да донеса такива данни. Русия сякаш няма желание да следва Минското споразумение и е много трудно да се види желание за оттегляне от Украина. След последната ни среща на 200 войника от Украина бяха убити в операции. Много стотици е, войници и граждани бяха ранени. Тази тенденция е нарастваща и руските войници все по-често убиват цивилни граждани. Това, което прави Русия в Донбас е да снабдява региона с оръжие. Тя поддържа непрекъснати военни сили в окупираните региони на Донбас – За тази цел руснаците и техните съюзници не допускат наблюдатели на, от ОИСР на, на границата. Това са 4, 400 км граници, които не се контролират нито от украински гранични служители, нито от а, представители на ОСР. ОССЕ. Руснаците се опитват да изтласкат от страната мисиите на ОССЕ. И може би вие си спомняте преди няколко месеца инцидентите с представителите от екипа на ОССЕ. Имаше и жертви от ОНЕ. Какво направиха руснаците от февруари миналата година? Те започнаха не само да обстрелват критична инфраструктура и да обстрелват цивилното население, но също така те започнаха в самия ден, когато се състоя срещата на нормандския формат в Мюнх, Мюнхен, в същия ден Руската федерация призна всички нелегални документи, които са издавани в Донбас. Това се случи с постановление, издадено от Русия. Т.е. практически Русия създава руската, установява руската рубла като валута в окупираните територии. Освен това започва да контролира и оказва натиск на частните предприятия в тези области. И освен това, ние не виждаме политическа воля от Руската федерация да продължи с Минското споразумение и да продължи спор... разговорите в нормандския формат където се опитват лидерите да създадат една пътна карта за прилагането на Минското пред... споразумение. Тоест, основното в моето послание е, че няма политическа воля от страна на Русия. От друга страна, Украина е, остава ангажирана с Минското споразумение, работим с немските си партньори и полагаме големи усилия да се опитаме да убедим руското ръководство да се оттегли и да прекрати агресията срещу Украина. И говорим не само за Донбас, а за целия широк контекст. Всички ние естествено сме много заинтересовани от това Русия да преустанови своята нелегална окупация на Крим. Нашето очакване за Донбас и очакването на международната общност е на, в тази фаза, на този етап, е да имаме солидарност от трансатлантическите си партньори, от Европа, от е, страните от Г7 и от Общото събрание на ОНЕ всички тези актьори помагат на Украина за преустановяването на кръвопролитията. Ние искаме устойчиво примирие. За тази цел Русия трябва да преустанови да снабдява окупираните територии с оръжие. ОССЕ трябва да получи пълен достъп до окупираните територии в Донбас и трябва да има надзор над границите, над границата между Украина и Русия. Руските войски трябва да се изтеглят и Русия трябва да да даде възможност за провеждане на честни избори в Украина. Т.е. да има местни избори в тези територии, има предвид областта Донбас. И последните ми заключения. е това, което ни очакваме от Европейския съюз и Европейския парламент. Европейският съюз няма много инструменти в този контекст, които да използва най-важният инструмент е да продължи с непризнаването на нелегалната анексация от страна на Русия и да не осъжда намесата на Русия във вътрешните работи на Украина. Трябва санкциите да продължат, санкциите свързани с Крим – Надяваме се на продължението им с една година и го приветстваме. Освен това, приветстваме и, евен... и отдължаването на економическите и политически санкции. Това знаем, че ще се... за това ще се вземе решение на съвета. Би било хубаво, ако се застъпите за удължаването на санкциите не за 6, а за 12 месеца. Това би било един много силен сигнал към Руската федерация за сплотеността на нашите съюзници и за решимостта за подкрепата за Украина. Украина, която се бори за своята свобода. Благодаря. Благодаря ви много, господин Макеев. Давам думата на господин Андреас Протман. Или ще се размените? Добре, господин Рафаин, Рафаел Мартин Дюлагард, заместник директор за Русия и Източна Европа на Министерство на външните работи на Франция. Благодаря заедно с колегата ми от Германия Андреас Протман си разделихме темите, по които да говорим. Бих искал да спомена няколко основни залога в украинската криза. Защото, както беше на първото нещо, което вече беше казано. Има близо 10 000 загинали вече в този конфликт и много ранени 4 милиона имат нужда от хуманитарна помощ в тази страна на границата на Европа. Демокрацията постепенно се възстанови в Украина, но е, ще трябват много години, за да се стабилизират. Аз ги е важен въпрос е отношенията ни с Украина е и нейните страни съседки. Това не е лесно, тъй като а, Русия е в конфликт с Украина, Но остава важен партньор за Европейския съюз. За това заедно с Германия правим всичко възможно да намерим решение. Третият проблем са противоречивите позиции а, по отношение на международното право. А, основната политика е спазването на международното право и на многостранния модел. Но това е модел, който ние спазваме. От другата страна обаче е модела на силата. Къде се намираме в процеса? Имах възможност да се изкажа през октомври 2015 година. Отново тук и ви представихме резултатите от посредническите си усилия. Става дума за усилията във връзка с поразумението от Минск. Имаме имахме допълнителни развития среща на върха, четвъртата пореда си в нормандския формат е, е, беше в Берлин на 19 октомври миналата година. Имаше и среща в Мински на 17 феврари. Имаше още една среща в Мюнхен. Имаше и много срещи на е, експерти и на 6 април имаше още една такава среща. Имаше и срещи на ниво Министерство на вътрешните работи, както и на ниво експерти, директи, директори и заместни директори на политическия кабинет обикновено и специални представители на ОССЕ и на работната група. И се занимавахме с всички въпроси, политически, социални, економически и въпросите свързани с сигурността. Къде се намираме а, на този етап? А, ще поговоря за политическия аспект на споразумението от Минск и за неговото приложение. А за елементите, свързани с сигурността и економиката, оставям думата на своя колеги, така по политическите е, въпроси. Има четири теми. Първо, е, конституционната реформа и по-конкретно децентрализацията. Там вече има доста голям напредък. Имам проект за реформа на Конституцията, прият от Рада е, на първо четене през август 2015 година. По специалния статут за определени територии на Донецк, на Донбас. На 19 октомври миналата година, на срещата на върха в Берлин, се взе решение да продължим да работим в нормандския формат, формулата Штайнмайер. Тоест, това е поредност на действие одобрена една година по-рано, обясняваща точно как ще се приложат политическите елементи на това споразумение. И трябва да се има предвид, че има подготвителна фаза на преговорите и ам, изборите ще бъдат проведени. Има специален статут на територията, който ще се занимае с темата а, с, с временни мерки. ОССЕ и а, Организацията по правата на човека които настояват изборите да се проведат, спазвайки критериите е, за правилно провеждане на изборите. И също последния елемент е, закона за амнистията, който е прият, но още не е влязан в сила. Той ще влезе в сила. На срещата на върха през октомври в Берлин, това бяха основните елементи, които бяха обсъдени. Говорихме също и за местните избори. Говорихме за това как да се проведат тези избори на територията на Донбас. Темата се обсъжда на специални срещи на експерти на всеки две седмици в МИ с подкрепата на нормандския формат, формат и закона за амнистията. Там става дума за формулата Штайнмайер. Законът вече е прият от Украинския парламент през септември 2014 година. И става ясно, че има поет ангажимент по всички политически елементи. Нещо, което е много важно тук е, че за да се напредне с приложението, трябва да се напредне с гарантирането на сигурността. Всъщност трябва да се започне от сигурността и трябва да се започне от действително примирие – за да може да се постигне какъвто и да, се постигне напредък по политическите елементи. За това се опитваме да работим успоредно по тези два аспекта на споразумението от Минск. Още нещо, с което приключвам. Хуманитарния въпрос. Той е изключително важен и се обсъжда и в формата на групата за двустранен контакт с координатор на ОССЕ, който е посланник и върши отлична работа. И тук основният въпрос е свързан с Първият основен въпрос е размяната на а, военнопленници. затворници са освободени от, от а, 2015 година насам. Има обаче още а, задържани, работи се по тяхното освобождаване по определени технически параметри, по идентификацията им и формата норман, и нормандския формат ам, допринася на ниво държавни глави. Работим и по въпроса за изчезналите лица с хуманитарни групи. Работим и по размена на затворници. Третата тема е хуманитарният достъп на международни организации, особено там, където има зони под сепаратистски контрол. Тоест Донбас. Там достъпът е доста а, труден. Оказваме а, голям политически начин върху натиск върху Русия, за да изиска от сепаратистите да допуснат достъпа на международната хуманитарна помощ и международните неправителствени организации. Четвъртата важна тема фронтовата линия, линията на контакт има от няколко месеца един неприятен процес. А, линията на контакт между окупираните и неокупирани територии във все по-голяма степен се превръща в граница. Затова за нас е много важно да се облегчи до максимум преминаването на тази линия и често подкрепяме усилията на украинската страна за облегчаване на мерките за контрол, за увеличаване на количествата продукти, които, те мог, които хората могат да пренасят. Това са тези теми, по които работим. Що се отнася до пропускателните пунктове, те са доста, на усилията ни са доста ограничени – всичко зависи от сигурността, това е ясно. В Донецк има два, три пропусквателни пункта, не, които не са отворени през цялото време. Има още един, който е напълно затворен. И настояваме да се облегчи преминаването. Друг важен въпрос е премахването на мините. Има загинали цивилни граждани заради противопехотни мини, включително и член на мисията на ОССЕ – призовяваме участниците, двете страни, които са минирали, да пристъпят към премахването на мините. А, ние сме готови да им помогнем за това. Това са коментарите ми по хуманитарните въпроси. Може би е добре да изслушаме немския ми колега за останалите въпроси. Благодаря ви много, господин Делагар. Давам думата на господин Протман. А... От е, Германия и който има 10 минути. Uh, uh, starting with our report, um, I would like, as Rafael mentioned, uh, to um, uh, focus благодаря, госпожо председател. Благодаря на моя колега за встъпителните думи по доклада. Няколко думи за сигурността и за следващите действия. Най-важното за изпълнението на договореното от Рим от Минск е да се подобри сигурността на място. За това Франция и Германия искат да стимулират този процес, като акцентират върху проблемите с сигурността. Става дума <clears throat> за така наречения формат Нормандия на равнище заместник външни министри. Така имахме възможност да чуем доклада на специалния представител посланник Садик и координатора на четирите работни групи, за да засилим връзката между процеса Минск и формата Нормандия. Връзките с сигурността означават, че трябва да се върнем към първоначалната логика на споразумението от Минск, съгласно което стабилността в сигурността е абсолютно условие за всички останали стъпки, които са записани там. Три аспекта са особено важни първо, надежно прекратяване на огъня. Второ, изтегляне на тежките оръжия. И трето, деангажиране на срещата на политическите съветници на 4 април се разгледа въпроса за сигурността. Беше решено да се продължи ангажимента към прекратяването на огъня преди Велиден. И това ще бъде една важна стъпка. Лидерите от Нормандската четворка акцентираха върху този момент в телефонните си разговори и чрез една декларация. Не успяхме обаче да постигнем ангажимент на надзорната среща, нормандската четворка. Положението със сигурността на място е доста тревожно, особено в високия брой на граждански жертви поради стрелбата с наряди по градски райони. Всъщност това е голяма заплаха за инфраструктурата, водоснабдяването, електроснабдяването. Сега има нужда от конкретни действия и най-важното изтеглянето на тежките оръжия. От двете страни се поиска да дадат основна информация за тежките оръжия. Надяваме се, че, че ще изпълнят нашите искания. Друго, което ни тревожи е безопасността на специалната мисия за мониторинг на ОССЕ. Имаше един инцидент със смъртен случай на 20 април. Един американски парамедик, който работеше в мисията, загина. Имаше и ранен немски специалист и е много важно, изключително важно, да се проведе разследване на този инцидент, включително да има и достъп до мястото, където се е случило това. Това е на сепаратистска територия в така наречената Луханска народна република. тази мисия работи много активно по тази задача има нужда от достъп. Броят на хората, които участват в мисията, беше намален поради тези опасения за сигурност. И още нещо – Мисията понякога е подложена на постоянни атаки и тормоз от страна на сепаратистите. В резултат на този инцидент на 23 април беше заявено, че разминирането трябва да бъде главен приоритет и трябва веднага да се започне ограждането на мините, полета и разминирането да започне. Поискахме карти на минираните площи и настояваме от двете страни да получим такива карти. Във връзка с економиката, проблеми, които се разглеждат в Нормандската четворка и работната група по економика, там има три основни въпроса, които се обсъждат в дискусията. На първо място дезинтеграцията в Донбаса, на второ място водоснабдяването, на трето място екологичните проблеми. Франция и Германия се тревожиха много за дезинтеграцията като тенденция в Донбасския район която <clears throat> подкопава точка 8 от е, пакета в Минск. Там е записано, че социално-економическите връзки между двете части на Донбаса трябва да се поддържат. Има една спирала надолу, от едностранни мерки от началото на годината и поведението е зъб за зъб, око за око. Блокиране на пътища от украински активисти доведе всъщност до експроприация на някои украински предприятия. Русия не оказа кой знае колко помощ, като издаде декрети, документи. Признавам, тези документи, издадени от сепаратистската република, имаше решение през март да се започне официална блокода за двете територии, на стоките, които отиват там на 30 май на срещата се опитахме Германия и Франция да направим предложение. Как според нас тази ситуация може да се подобри, като идеята е да се настоява за едновременно изтегляне им на мерките за експроприация от страна на сепаратистите и отказ от транспортната блокада. Вторият е, проблем е водоснабдяването от е, територия, контролиране от правителството, към територия, които не са контролирани от него. Луганск и Донецк. Има разлика в е, Луганск. Става дума най-вече за плащания от страна сепаратистите към водоснабдяващото предприятие, контролирано от правителството трябва да се въведе един устойчив механизъм за плащане. В момента <clears throat> сметките се плащат в брой. По един несигурен начин в станица Луханска, затова искаме да въведем неплащане в броя. А пък за Донецка и водоснабдяването там са проблем, включително и постоянният обстрел на инфраструктурата. Това е много сериозен проблем за помпените станции и електропроводите. Те трябва да бъдат ремонтирани след нарядите от екипи, които проявяват героизъм и работят в продължение на кратките примирия. Има сериозен ни опасение, че сега през лятото, поради горещината, ще се влуши положението с питейната вода в тази зона. И така стигам до последният проблем. Качеството на питейната вода е доста лошо. Трябва да има оценка на положението, особено на наводнените мини. Предложихме в економическата работна група да се създаде една експертна група, която да анализира положението в мините от двете страни на разделната линия. За сега сепаратистите в Луганск не се съгласиха с такава стъпка. Няколко думи за следващите стъпки. Надявам се, че картината, като обрисувах, не беше чак толкова лоша. Няма съмнение, че искаме по-съществен и по-бърз прогрес при реализацията на споразумението. Германия и Франция продължават работят за това споразумение и планираме контакти на високо равновище към края на лятото. След това ще минем към среща на лидерите от нормандската четворка през юни с новия френски президент. Се надяваме да се получи пласък в този процес. И очакваме да се дезангажират. Благодаря, господин Продман. Благодаря на гостите за изявленията по този въпрос. Сега ще дам думата на, на членовете на парламента. За сега има четирима души, които са поискали думата. Моля ви, завете своите изказвания, за да можем да разпределим времето. Първо, господин Щетина. Две минути, моля. Две минути за всеки. Благодаря. Добре дошли в Европейския парламент. Имам два въпроса. Е, всеки може да отговори, който пожелае. Ние <clears throat> мислим за освобождаването на Мариупол. Е, войната вече трае три години и хора умират. Минското споразумение служи за това е, да се поддържат санкциите против Русия, но по принцип Минското споразумение не функционира. Войната продължава. Затова моят въпрос е, има ли някакво, някаква альтернатива на Минското споразумение? А, например, да се доставят тежки въоръжения на Украина, защото Русия има такива такова въоръжение. На следващо място изборите. Когато бях последния път в Украина, губернаторът Гжбински каза, че че има натиск да се проведат регионални избори. Той каза, не може да има обаче избори, когато има танкове. За това ви питам. Германия и Франция предвиждат ли регионални избори след като се оттеглят войските или пък искате да проведете регионални избори сега, при настоящото положение? Благодаря. Господин Десмакер. Благодаря Аз вече получих доста от отговорите, които, на въпросите, които щях да задам. вие познавате региона и това, което казвате, нищо ново не, не е. Ситуацията е много опасна. Гражданите са заплашени, до животът им е запла... заплашен. Наистина е чудесно, че Германия и Франция се опитват да ревитализират минския процес и това трябва да го подкрепим. И то най-вече трябва да се съсредоточим върху сигурността и стабилността. От украинска страна също има много да се направи. Да се даде общата рамка от украинска страна. Това е което е необходимо. Но имам въпрос за деминирането. Разбирам, че вече искате да видите къде са проблемите, след което да проведете истинско деминиране. Но това реалистично ли е или пък имате нужда от международна помощ? Ето, моята страна е специализирана, има експертно знание в тази област. Може би експерти могат да, да помогнат при решаването на този проблем. Мисля, че в Европейския съюз трябва да мислим и за следващите стъпки. Регионът Донбас ще има нужда от допълнителна подкрепа от нас и след евентуалния успех на евентуално реинтегриране в Украина. Колегата Остревичус. Благодаря. Благодаря за вашето присъствие днес тук сред нас, защото е важно да чуем как стоят нещата от украинска страна и от европейска страна. Сега, това е хибридна война. Това, което казаха болшевици, болшевиките още през 17-та година, нито мир, нито война. Едно такова състояние се налага в момента. Но мен ме интересува въпроса с собствеността. Ето, например, украинския бизнесмен, който чиято собственост в Луганск и Донецк бе иззета. Това говори ли се в рамките на Минския процес? На следващо място колегата Щетина попита за альтернативи на Минската платформа. Добре, но аз видях, че държавният секретар, Стилърсон говори за <clears throat> паралелни преговори. Можете ли да ни кажете какво означава това всъщност да има паралелни на минските преговори? Много важно, според мен, обаче, да има двустранно двустранни ангажимент от Франция и Германия. Ребека Хармс. Интересуваме дали преговарящите от немска и франска страна и от страна на Европейския съюз, <clears throat> дали те виждат Минското споразумение като процес, в който трябва да се постигат определени резултати или пък смятат, че настоящето положение е предизвикателство за сигурността в Европа. Тази ограничена война, която има в момента. на фона на лошото, на липсващото прилагане на Минското споразумение, мисля, че създалата се ситуация е голяма заплаха за сигурността в Европа. Освен това, като погледнем и дебата за НАТО, ситуацията се оказва доста специфична. Говорим за, за санкциите и, и в този контекст говорим дали ще има избори в Луганск и танкове, но не говорим за това, как Европейския съюз да защити интереса си за стабилност. Мислите ли за това, когато се опитвате да планирате оттегляне на войски и от двете страни. Какво ще се случи? Дали, дали планирате какво може да се случи и след това? Как ще се гарантира контактната линия и от кого? Благодаря. Още трима колеги. За минута и половина, моля, ако обичате, бъдете кратки, за да може колегите да има 10 минути за отговор. Не е справедливо. Не е справедливо, защото ето, аз трябва да говоря по-малко от другите. Но благодаря за интересната информация, която споделихте с нас. и благодаря за това, което казахте за неприлагането на Минското споразумение. Почти няма примирие, т.е. няма и прилагане на споразумението. тази идея за избори при наличие на военни сили е много странна. Това означава допълнително напрежение – няма и напредък по отношение на безследно изчезналите лица. Има само малко, малък обмен, ограничен обмен на политически затворници. Всичко това сочи в посока на един замразен конфликт. Има ли някакъв шанс за Минското споразумение? Моето впечатление, че санкциите са на ниво стагнация. Моят въпрос е, тъй като няма прилагане на Минското споразумение, би било хубаво и полезно, ако имаме политическа воля да разширим и увеличим санкциите. Госпожа Канете, благодаря ви. Госпожа Питера. Получихме много информации. за това как функционира живота в Украина и за това каква е ситуацията в момента. Но имам въпрос. Но какво се промени конкретно от последната, от последната ни среща в Европейския парламент. Може ли точно да ни кажете какъв напредък е имало какъв напредък е имало от последната ни среща? Следващият колега. Благодаря. Благодаря за презентациите. Когато погледнем развитието в Украина и около Украина, мисля, че неприлагането на Минското споразумение води точно до един замразен конфликт. Ситуация, каквато имаме в Молдова, Грузия и това е много тъжно. Господин Макеев. Искам да ви попитам следното. Господин Остревичев вече каза нещо в тази посока за ролята на щатите. Вашингтон казва, че те застава 100% зад Минското споразумение, но сега има и нещо ново. Те имат предвид един нов формат за намиране на решение – дали знаете нещо повече за това? Сега колегите могат да отговорят. Ако искате, по 4 минути на всеки го. Кой иска да започне? Аз ще започна и нека колегите ми помогнат. защото не бива да закусам и вечерям, ако трябва да отговоря на всичките въпроси. Да, благодаря за подкрепата от ваша страна. Санкциите няма да проработят. Е, това беше въпроса. Дали те е, работят? Да, те работят. Русия не признава, но те, тя страда. През 2018 година има президентски избори и въпреки промиването на мозъци, хората ще разберат за какво става дума. Кръгове близо до Кремъл страдат, страдат също от тези санкции. Господин Щетина, заедно с германската и френската страна, ние работим заедно по намиране на решение. Няма натиск, координацията е много силна между нашите лидери. И това, което казаха моите колеги, е наистина така. Надяваме се на френския нов президент, който да даде, да придат, привнесе нова инерция в процеса. Предстои среща с него. ще, след две срещи, след две часа ще има среща във Вашингтон между Порошенко и Трамп. И е важно да се каже, че щатите винаги са подкрепяли това, което са правили германците и французите. Това винаги е било важно. И това, което видяхме от Вашингтон, беше подкрепа на Украина, следване на Минското споразумение – примирие и политическо решение. Сега примирието не, не функционира. Това е хибридно примирие. Нещо, което руси, руснаците измислиха не само за Украина, но и в Сирия. Това е едно споразумение, което се сключва, за да се наруши следващия ден. То е хибридно и включва хибридни елементи, Естествено, ние говорим за враждебното при придобиване на предприятия, украински предприятия от Русия. Има предложения от френска и германска страна как да третираме тези моменти, как да се върне частната собственост на техните собственици. Благодаря, госпожо Канета, за изборите, за това, че засегнахте изборите. Наистина, избори и оръжия, това не е възможно. Всички разбират, че стандартите на ОСС не са спазени, когато има танкове на 100 метра от изборните урни. Така че тук сме на едно мнение. И идеята за удължаване на санкциите е много важна. Защо? Санкциите са инструмент. А ако този инструмент не се прилага, това ще зарадва някои хора. И Путин чрез пропагандата си убеди хората в Русия, че Русия е обградена от врагове и санкциите на Европейския съюз са именно това, кое, от което страдат руснаците. Но всъщност е, руските, европейските производители страдат от контрасанкциите. Европейския съюз налага санкции заради агресията на Русия. Русия отговаря с санкции. Благодаря. Благодаря. Е, кой иска думата след това? Мерси, е, Благодаря. Нека да вървим по въпросите на въпроса на господин Щетина. Има ли план Б? Ами, план Б няма. Ако имаше, мисля, че щяхме да знаем просто защото двете страни, Русия и Украина, са обвързани с формата и споразумението от Минск и е, с него, по него работят и всички останали партньори. И Европейския съюз и американските партньори единствената друга възможност е нищо, друго да, нищо повече да не се прави. Споразумението от Минск не може да бъде пренаписано, не може да бъде предоговорено. Ако не се напредне по него, остава една огромна зона, която е зона, в която върховенство на закона, на закона практика няма и вече се развива мафиотски трафик, трафик на наркотици и никой няма интерес от това. А, така че трябва да продължим да работим по приложението на споразумението от МИСК. Друг въпрос за сигурността. За да се проведат и изборите, сигурността трябва да бъде гарантирана. Това е много важен въпрос. Не може да се правят избори, да се провеждат избори в контекст на изстрели с леки огнестрани оръжия и прочие. Сигурността е императивно необходима за изборите. Може Европейския съюз да предоставя помощ, може да има двустранна помощ от отделни страни, е, но за е, мините трябва да работят определени екипи. Защото не е допустимо да се и, и трябва да има и наблюдение, защото не е допустимо да се изтеглят мините от една част и след това да се минира друга част. Говорихме за формата Нормандия. Редовно призоваваме Русия да окаже натиск върху сепаратистите, за да се въведат съответните мерки, тъй като се стигна до порочен кръг мерки и контрамерки. В крайна сметка се стигна до превръщане на а, фронтовата линия в а, линия, която функционира почти като гранична, нещо, което е изключително вредно за територията и за населението, тъй като се разделя важна инфраструктура, вече няма достъп до много неща за едната или другата част от населението. С, по въпроса за Доналд Тръмп, с американците работим в тясно сътрудничество, както сме работили винаги и няма причина да не го правим. По другите въпроси. Въпроса за хибридната война. По въпрос на госпожа Хармс. Когато има зони, в които е обявено примирие и в които са свалени оръжията, това обикновено е свързано с работата на мисията на наблюдение на ОССЕ. Госпожа Каниета отново за изборите и сигурността. Мисля, че съм отговорил на този въпрос. За санкциите Темата ще бъде обсъдена след два дена на Европейския съвет. Те са свързани с приложението на споразумението от Минск. Именно напредъка по това споразумение ще бъде разгледан от държавните правителствени глави след два дена. Други въпроси. Дали се стига до до замръзен конфликт в тази територия. Ами, всъщност не, защото размера на територията и силите, които участват, са много по-големи, че да е, толкова големи, че не може да се стигне до замразен конфликт. Работата, която вършим, тя не се вижда непременно, е, твърде очевидно, но става дума за политическа работа, за четирите теми от мис за сигурността, споразуменията за изтеглянето на определени типове оръжия, за деминирането. Всичко това вече е обсъдено. Въпросът е да се действа. Сега съвсем накратко въпроса на госпожа Хармс. Попитахте дали преговорите могат да се разглеждат като заплаха за европейската сигурност. Отговорът е да, и точно за това участваме в тях с, такава подр... Е, е, с такова внимание, защото темата е изключително важна за Европа и за Европейския съюз. Трябва да направим всичко, което е по силите ни, за да може този конфликт да бъде под контрол. Това е важно и за хората на място. След Минск няма а, план Б. Освен Минск, няма план Б. Напредъкът е бавен, но споразумението от Минск ни помага за деескалация на кризисни ситуации. По линията на контакт имаше кризисна ситуация в края на януари и в началото на феврари тази година, но деескалацията се случи. На второ място, в формата от Минск имахме възможност да обсъдим теми, които да доведат до подобрение на положението на хората на място, на техните хуманитарни обстоятелства. Ясно е, че няма как да имаме кой, е, очаквания нещата да вървят бързо, но постепенно се развиват. Благодаря на е, гостите за техните изказвания. Благодаря ви, колеги. Е, преминаваме към следващата